Госпожи и господа, уважаеми колеги, ще ви помоля да направим проверка на апаратурата, за да започнем с гласуване. Моля, заемете местата си. Започваме е, след 10 секунди с процедура на гласуване. Две съобщения имам, е, уважаеми колеги, преди да започнем с гласуването. Първото съобщение. Колеги, моля, заемете местата си. Първото съобщение председателят е получил искане от групата на ЕКАРЕ за промени е, в състава на е, комисиите и делегациите. Е, Поимените промени ще намерите в протокола на днешното заседание и ако имате възражение, би трябвало да ги внесете преди одобряването на протокола. И второто съобщение в е, връзка с, с 155 е, член, втори параграф е, в програмата за сряда